So, good morning, colleagues. Uh, Добро утро, колеги. Добре дошли на срещата тази сутрин. Точка 13 от дневния ред е годишния доклад за политиката по конкурентно способност. Разбирам, че днешният дебат е втория подред. Също така, миналата седмица разбирам, че имало среща от докладчиците в Сянка в Страсбург, които са работили по предложение за компромис. Внесени са 221 изменения и сега искам да помоля нашия докладчик, господин Рамон, да вземе думата. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на немски. истинско удоволствие да се преговаря по този доклад, защото работата върви много конструктивно. Внесените изменения като цяло са конструктивни. Миналата седмица срещата на докладчиците в Сянка в Страсбург също протече в много конструктивен дух. Така че вървим в посока към един добър доклад. От една страна, това се дължи на факта, че всички политически групи са на едно мнение, а именно, че конкурентоспособността на Европейския съюз е нещо важно, работи се в правилната посока, комисията дава принципно добри предложения, нямаме фундаментални критики по това предложение, което ни поставя в доста удобното положение да мислим за бъдещето на политиката за конкурентоспособност централната тема на нашите изменения, която ще обсъдим на следващото заседание докладчиците и Сянка, е политиката за конкурентоспособност в цифровия сектор. Там сме е, изправени пред предизвикателства доста по-различни от е, класическите е, предизвикателства например, обединението на WhatsApp и още редица други цифрови компании в големи компании. А, и тук е неприложимо класическото право за конкурентоспособността, където се говори за а, пазарни дялове и така нататък. А, така че това е един феномен, който изобщо не може да бъде оценен а, с досегашните а, е, критерии. А, също така не бива да бъде оценяван по този начин. Ще трябва да обсъдим множество, конкурен... Е, множество конкретни случаи, в това число и платформите за отдаване под на, на хотелски стаи в светлината на политиката за конкурентно способност или как тази политика трябва да третира разширяването на далекосъобщителните мрежи, как това ще засегне селските райони, кога трябва да е преобладаваш обществения интерес и кога трябва да се наложи пазарния принцип. Следващата голяма тема по която трябва да се договорим, е принципна, а именно дали а, а, конкурентното право а, трябва да продължи да действа такова каквото е или трябва да се промени, за да отчита повече а, теми от обществено-политическо значение, като например социалните платформи защото има редица такива платформи, по които тече на политическа пропаганда, например светлината на Брексит. Така че ще трябва да погледнем и към тези теми. А, и ще трябва да обсъдим дали конкурентното право като цяло е правилната рамка, в която да се говори по тези теми или не. а, или пък ще трябва да създадем някакво друго конкурентно право, например, за защита на демокрацията. И Искам да спомена още една тема, която засяга селското стопанство. През последните 30 години нарасна дела на концерните, които разпространяват семена за посев от 12 на повече от 60%. Така че това не е чиста тема, която засяга само конкурентно способността и трябва да се говори за пазарни идеалове, продажби, печалби и така нататък. Тук става дума за пазарна концентрация, която, за която трябва да се говори. Всички сме на а, едно мнение, че нещата трябва да се разглеждат диференцирано, а не всичко да се поставя по чапката на способността. От това няма да спечели никой. Още веднъж благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната дискусия. Благодаря, господин Рамон, за това. Нека сега да дадем думата на докладчиците в Сянка. Първо за ЕНП, господин Хакмарк. Благодаря ви много. Благодаря и на докладчика за доклада и за това, че даде начало на обсъждането. Имахме възможности да дадем своя принос по този уместен и добър доклад. Някои мисли от наша страна и от, страна и от мен лично. Първо – Нужно е да подсигурим целостта на комисията, що се отнася до справенето с конкуренцията. Съвсем не искам да кажа, че трябва да се вземе предвид това за сметка на нещо друго. А, да се съсредоточим върху решенията за това как да се справим с конкуренцията. Що се отнася до независимостта на комисията в областта на конкуренцията, ние заставаме зад политиката за конкуренцията и това е едно от най- решаващите постижения на Съюза. По-важно е обаче да гарантираме възможностите за тези, които те първа навлизат. Говорим за презграничната економика. В този смисъл политиката за конкуренцията трябва да вземе предвид цялостната економика, а не да посочваме на комисията върху какво да се съсредоточи. Но ние предприемаме нови стъпки в областта на енергийния пазар, комисията, когато тя разглежда този пазар, това дава отражение върху самото управление и понякога се изненадваме, че комисията не действа така активно в тази област. Бихме искали тя да бъде много активна във всички области от значение. В нашите изменения, освен това, ние казваме, че не бихме искали да влияем на комисията по какъвто и да било а, начин по отношение на социални въпроси, екология и така нататък. Ние носим отговорност за законодателството в областта на енергетиката, околната среда и социалното въздействие на европейско равнище. Комисията трябва да го тълкува и да предприема мерки, но ние няма да посочваме политическите съображения, подчертаваме необходимостта от международно сътрудничество, подчертаваме необходимостта от нуждата от действия по отношение на правителствата, чието данъчни политики изкривяват конкуренцията, но в същото време данъчната политика не е в правомощията на Комисията или Европейския съюз в цялост. Удовлетворени сме от първите стъпки, които са предвидени. И ако съчетаем уважението към независимостта на комисията и желанието да подпомагаме конкуренцията, като отчитаме динамиката и в европейската економика, то всъщност ще подпомогнем навлизането на нови субекти, цифрови платформи, в областта на енергетиката, на банкирането. Това е. Комисията има възможност да предприеме това и ние би трябвало да отправим ясни послания относно посоката, че искаме повече конкуренция, по-добро качество на конкуренцията, за доброто на економиката и динамиката в развитието на европейската економика. Благодаря ви. Благодаря, господин Хокмайер за социалистическата група. Господин Зам. Uh, <clears throat> much, И... Eh, Благодаря, господин председателю. Вече бе споменато в хода на този дебат, че доклада е екологосъобразен. Социалистическата партия, э, група няма някакви особени проблеми но ние поставяме ударението върху изменения в области, които са важни за нашата група и за хората, за избирателите и ще спомена някои от тях. Например, данъчно облагане. Разбираме, че отражението ще бъде за цяла Европа. И бе посочено, че понякога някои от правителствата се заиграват с данъчното облагане, което изкривява конкуренцията. Друга важна област за нас е цифровизацията, комуникациите. Разбира се, основно интерес за нас е, са и случаите на държавните помощи, което е тема, от която можем да извлечем доста полки. И най-накрая ще спомена нещо, което не е цялостна област, но от функционална гледна точка бихме желали да играем по-сериозна роля като парламент и по-конкретно да се възползваме от правата си за съзаконодателни действия. Този доклад за конкуренцията всъщност отива отвъд обхвата и всички, обхвата и всички наши изменения са свързани изрично с конкретната тема. Това би било да би могло да облегчи положението. Ние по време на заседанието на докладчите в Сянка бяха представени вижданията на различните групи. И това е добре, стига да обслужва интересите на хората. И най-накрая, господин председателю, нека припомня някои от политическите приоритети, свързани с конкуренцията, като растежа, инвестициите, иновациите и укрепване на единния пазар, особено чрез изграждане на а, цифровия пазар. Благодаря, господин Сани. Имаме ли изказване от Ауди? Не. И сега ще чуем госпожа Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Преди всичко, нека да благодаря на господин Ремон, на докладчика за отлично свършената от него работа. Това наистина е изключително комплексна тема, трудна за обхващане, особено като се има предвид разминаването на гледните точки по европейските политики и събеседниците на европейските институции. Особено благодаря на комисаря, отговорен по тези въпроси. Тя беше на разположение на докладчиците. Но, за съжаление, Имам усещането, че трудно ще бъдат постигнати споразумения. Защото от правната точка определенето на политиката в областта на конкуренцията създава проблеми и то конкретни. Искам да подчертая два елемента, свързани с общата политика на конкуренцията – и а, е, при определението и при различните елементи на тази политика са възможни изменения. Така че не можем а, е, да а, е, разработим а, подход а, като нещо установено. А, тук става дума за променлива. На второ място смятам, а, че политиката в областта на конкуренцията има технически измерения – а всъщност, ако нещо е сърцевината на Европейския съюз, това е политиката в областта на конкуренцията. Всъщност, нищо не е толкова политическо, колкото политиката в областта на конкуренцията. За това не можем да разграничим, да отделим политиката в областта на конкуренцията от общата политика. И Е, сме убедени, че именно тук ние трябва да бъдем е, в услуга на мнозинството и е, да се борим срещу наложените от енергетичните монополи цени трябва да се борим с спекулантите в селското стопанство, в дистрибуцията. Важното е потребителите да се ползват, гражданите да се ползват от нашите мерки. В цифровата сфера е особено важно да свием тази пропаст, която съществува в цифровата сфера в Европа. Изключително важно това е днес, ще бъде още по-важно утре. Изключително важно е да сближим гледните си точки по всички тези аспекти. Смятам, че Европейският парламент трябва да се опре на всички тези идеи, за да бъде ефективен в основата си политиката в областта на конкуренцията е проста да се въздейства на пазарите, за да се подобри последствията за гражданите. И, и ние ще работим именно в тази насока, ще внесем предложения, които да, по около които да се обединим. Благодаря на докладчик. E Благодаря. Имаме ли някого от от а, а, НФ? Не. Спонтанно изказване. Господин Шваб, виждам, че иска думата от името на НП. Благодаря, господин председател, колеги. Първо поздравление за докладчика и докладчицата в Сянка, защото доклада и измененията са доста добри. Искам да се спра на няколко ключови изменения, които ми се струват е, доста важни в по-широк смисъл. Е, изменение 39 първо, което е подобно на изменение 37 на нашия докладчик Сянка. Това е изменение за това какво е политика за конкурентно способност. Не става дума за социални права, а става дума за това да се гарантира функционирането на пазарите. И това е най-добре за всички нас, за околната среда, за гражданите, за потребителите. Искам да ви помоля да подкрепите това изменение. Второто изменение вече беше засегнато от Михаил Раймон, пък и от други колеги, а именно, че все още се опитваме да догоним а, дигиталната иновация, която ни изправя пред комплексни въпроси. И трябва да си да бъдем достатъчно свободни и да не се опитваме да регулираме всичко наведнъж и да не се колебаем да направим следващата стъпка. Подхода на комисията е правилен, но като цяло не бил да отиваме твърде далече. Има три изменения, които показват как, с какво трябва да се съобразяваме, когато оценяваме а, ситуацията от гледна точка на политиката за конкурентоспособност. Аз искам да окоръжим страните членки да прилагат европейското законодателството. Вече приключва прилагането на директивата за щетите държавите членки закъсняха и затова Европейския съюз не може да бъде достатъчно ефективен. И четвърто, искам да подкрепя нашия докладчик Сенкър Гунар Хакмарк във връзка с неговите изменения за политиката в областта на далеко съобщенията ние да напредваме достатъчно добре по отношение на изграждане на мрежата за 5G в сравнение с други райони на света. Европейския съюз изостава. И имам въпрос към докладчика, докладчицата Сянка и комисията, и то е следния. Наблюдаваме че намалява броя на картелите и един от основните въпроси е наистина ли а, а, имаме по-малко картели, това е възможно, или органите, които следят за конкуренцията, имат по-малко възможности да ги разкрият. Може да се окаже, че картелите са повече, но ние не можем да ги хванем. Хубаво е да създадем този въпрос и да видим къде сме. Благодаря ви. Благодаря. Други колеги биха ли искали да вземат думата? Ако не, аз ще споделя някои разсъждения от моя страна. Конкурентно, конкуренцията е, е, е ядрото на единия пазар. Той няма да работи, ако нямаме конкуренция. Съ, съглас Съгласен съм с предишния докладчик по отношение на картелите. В днешните пазари а, обаче е трудно да се разбере какво, кое е картел и кое не е. Втората ми, втория ми коментар е относно това, че политиката за а, защита на конкуренцията трябва да насърчи националните такива органи да бъдат проактивни и да налагат европейските норми във всяка държава членка, за да може да се гарантира, че европейското законодателство за защита на конкуренцията се прилага в държавите членки а, и че се, всички се придържат към един а, еднакъв минимален правен а, стандарт. И последният ми коментар се отнася до а, ролята, която игра DG, DigiComp. Всеки случай, който разгражда тази генерална дирекция, трябва да има начало, среда и край. А, а, и след анализа на, на, на, на случаите, трябва да, да има някакъв извод, с който да се работи. Подбора на случаите, по които се работи, и начина по който се работи, трябва да се извършва в подходящия срок и да дава системен резултат, който да може да се прилага към економиката на целия съюз. Нека сега, преди да дадем думата на докладчика, да дам думата на комисията. Господин Литенбарк от името на комисията. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и на цялата комисия за задълбочения обмен и диалог днес и в други случаи. Комисията придава огромно значение на този обмен, който е важен фактор и за Генерална дирекция конкуренция и въобще за комисията, за да може тя да следи изпълнението и да направи сварка на политиката спрямо реалността и очакванията на гражданите. Приветстваме това, че има като че ли широк консенсус по темите, които са изведени на преден план в този доклад. Несъмнено, има много важни елементи, които са засегнати и в доклада, и днес. Ако позволите, ще се спра съвсем накратко на някои от тези теми, но не изчерпателно. Комисията приветства това, че се обсъжда правилното прилагане на правомощията в областта на конкуренцията, комисията не смята, че политиката по конкуренцията трябва да се ограничава само до ценообразуването, а също така а, трябва да се обърне внимание на избора на мерките, които противодействат на изкривяването на пазара и следва да действа по различни съображения, свързани с безопасността на храните, околната среда и здравеопазването. Има случаи, например, в а, а, свързани с Дюпонт и някои други фирми в областта на производството на препарати за замеделието. Това е свързано не само с разходите и цената, но и въпроса за избора, който имат замеделските стопани. Цифровизацията действително ни изправя пред много предизвикателства, за да можем да вникнем във всички факти и обстоятелства и да вземем навременни решения, които влияят на пазарите. Тази а, работа е свързана и с разбора на някои изключително сложни случаи, като например разследването свързано с Google. Това са проверки, каквито никой друг не прави другаде в света. Това не е една задача, която можем да сметнем за приключила – и затова комисарят се обърна с молба към експертите да бъде изготвен доклад за другите предизвикателства в областта на цифровизацията, като изкуствен интелект, алгоритмите, безопасността на данните. Ще има конференция през януари и водещ ще бъде комисар и там ще бъдат обсъдени всички тези въпроси. Стои въпроса за бързото вземане на решение и а, приключване с разследванията – е, има няколко изменения и тази тема наистина е важна за комисията. Ние ще се опитаме да обхванем всички възможности, за да ускорим разследванията е, с оглед на практически подобрения, като например достъп до досието и по-нататъчен е, надзор над мерките, с които разполагаме, като вземем предвид, че дори и най-скоростното решаване на случаите не е така добро, както едно много добро разследване. Затова комисията ще положи усилия всички факти и обстоятелства по това разследване да бъдат обстойно разгледани. Въпросът за картелите, и тук искам да подчертая, е една приоритетна област за комисията. В известен смисъл тя поражда и загриженост, защото от 10 години имаме надлежно прилагане и положението всъщност става същото, каквото беше в началото на това десетилетие при въвеждане на мерките. Към този момент е малко вероятно и най-силните мерки да са достатъчно силни като стимул. Има и различни технически възможности, от които можем да се възползваме. Затова комисията към този момент а, залага на разкриването на случаите, а, въвеждането на механизми за подаване на сигнали. И благодарим на парламента за предложението, което ще влезе в следващата многогодишна рамка. Това ще бъде от решаващо значение. Обобщено можем да кажем, че а, има различни аспекти на единния пазар и това е в основата на политиката на Европейския съюз за конкуренцията. Благодаря още веднъж на парламента а, за подкрепата за директивата, което ще даде възможност на националните органи по конкуренция правилата за конкуренцията да бъдат прилагани навсякъде в единния пазар. Комисията ще продължи работата с, през следващите седмици с докладчика и докладчиците в Сянка и още веднъж отправям благодарности за готовността да проведем този диалог. Благодаря на комисията за тези коментари. Не виждам никой друг да желая да се изкаже. Ще дам думата на докладчика в Сянка. Както виждате, дискусията е изключително конструктивна. Много би било лесно да изпаднем в идеологически дебат относно ляво, дясно, свободния пазар, капитализма и така нататък, но не, е, това очевидно не е така. Много се радвам е, на това, което чух от е, господин Шваб. Е, смятам, че ще успеем да намерим широк консенсус още на следващата среща утре. Благодаря. Благодаря, Ремон. Гласуването в комисията на този доклад ще бъде на 3 декември на пленарно заседание. Е, Гласуването се очаква да бъде на... през януари на 29. Сега ще направим едно кратко прекъсване, защото следващата точка от дневния ред е, е економически диалог и размяна на мнение с председателя на Еврогрупата, който ще дойде в 10 часа. Благодаря ви.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

So, Скъпи колеги, добро утро! Добре дошъл на председателя на Еврогрупата Марио Сентено, който е при нас за редовния економически диалог. Както знаете, този диалог се провежда на две години е, през есента Днешната е, среща ще им даде възможност е, да обсъдим някои редовни въпроси от полугодието, националните бюджети и също така да обсъдим срещата на върха от 14 декември за завършване на ЕПС. Също така той ще ни даде актуална информация за рамката за засилен надзор в Гърция. Доколкото разбрах, вчера е, се е провела важна дискусия относно е, общия механизъм за подкрепа, за фискалния капацитет. Знаете, че работим усилено по тези елементи. Мисля, че работим а, усилено, за да засилим, за да завършим в кратки срокове пакета за намаляване на риска и да реформираме ИПС. Така че с голям интерес очакваме това, което ще ни кажете. защото може би това ще ни помогне в реформата на ИПС. Разбира се, механ... общия механизъм за подкрепа е важен елемент от него, но не знам а... А... А... как мога да опиша иначе работата, която вършим за завършване на ИПС. Знам само, че тази работа е много важна. Разбира се, много се интересувам от подробностите, от договорени между Комисията и Европейския механизъм за стабилност. Надяваме се договореностите да не ограничат нашата роля – А, спомням си е, ролята, която игра комисията е, във връзка с Гърция, ролята на господин е, Костело. Е, Надявам се, че ще ни кажете нещо по този въпрос, пък и е, за останата част от е, дискусията. Също така да не кажете няколко думи за бюджетната процедура. Е, а, в Еврогрупата. Добре, дошъл още веднъж, Марио. А, имате думата. Благодаря, господин председател Роберто, много уважаеми депутати. Радвам се да бъда тук в економически комитет за годишния диалог. Ще започна с няколко думи за економическото положение. След това ще направя обзор на някои от важните въпроси, по които Еврогрупата работи. Економическото разрастване на еврозоната продължава. Економиката вече расте от 22-3 месечия. Има известна нормализация, сравнена с а, доброто представяне през 2017 година, когато достигнахме най-високите нива от 10 години. Ръста на БВП се подпомага и от развитието на пазара. Нашите економики все още създават работни места като се увеличава и разполагаемия доход. Инвестициите растат съветът е, по време на процеса на възстановяване имаше известен застой. Стигнахме до етап, в който прогнозите са устойчиви и положителни, дължат се на някои вътрешни фактори. Ние трябва да останем на штрек обаче. И така стигам до темата за економическата политика, която би трябвало да преследват държавите членки на а, еврозоната за следващите три месече. Не трябва да повтаряме грешките от миналото и а, да подкрепяме процикличността в развитието. Следва да позволим на автоматичните стабилизиращи фактори да действат, без да поста... излагаме на опасност стабилността. Освен това, трябва да положим усилия нашата политика да подпомага растежа, което ще изисква някои усилия. Важно е за държавите членки да възприемат политики, в които да има доверие, които да отразяват спецификата на държавите членки. Държавите членки, които постигат по-високи резултати по средносрочните а, цели, а, следва да продължат, а тези, които а, имат а, известни затруднения с фиска, трябва да предвижат такива фискални буфери. Следва да имаме предвид, че липсата на баланс в паричния съюз е а, двояк. От а, една страна имаме излишъци, от друга дефицити в някои държави. През ноември Еврогрупата продължава с разискваните за бъдещия бюджет. Проекто бюджета на Италия в центъра. Европа Европейския съюз излезе с становища и ревизирания проекто бюджет засегна разходите, които ще трябва да бъдат направени, което е свързано с притесненията относно бюджетните практики в Италия. Изчакваме мнението на комисията по този ревизиран план. Този доклад трябва да излезе а, утре и също така а, визира и проектобюджетите на другите държави членки. Доколкото разбирам и споделям притесненията на Италия за бавния растеж, което е свързано и с социални проблеми. Всички тези проблеми трябва да бъдат разрешени, но това може да стане ако ако а, имаме предвид и траекторията на развитие на фиска, нашите правила а, всъщност целят коригиране, а те не са самоцел. Това е свързано и с развитието на економически и паричния съюз, като се отчитат интересите на всяка държава, но също така интересите и на съюза – Кризата засегна паричния а, съюз и е свързана с отговорността, която всяка държава членка носи. Ние си извлекохме, извлякохме своите полки, постигнахме много по отношение на реформите в резултат на кризата. Сега а, искам да кажа няколко думи и за Гърция. Гърция успешно приключи със своята политика от коригиращи мерки. Не беше лесно за гръцките граждани докато страната преживяваше трудните времена на реформата. Економиката вече бележе ръст, прогнозите са положителни, положението на фиска е отлично и Гърция ще преизпълни своите цели за трета поредна година от 3,5%. По време на заседанието през юни Еврогрупата стигна до заключения, свързани с тази програма. Това включи и доста сериозен транш, който ще бъде освяван за 22 месеца. Това ще гарантира устойчивостта на дълга на Гърция. Но това не е заместител на добрата политика. Гърция трябва да се придържа към своята програма и реформите. Те са необходими, за да се повиши а, качеството на живот в Гърция по един стабилен начин и Гърция трябва да приключи с реформите, да изпълни своите програми. Напредъкът на Гърция ще бъде оценен по линия на процедурата за надзор и очакваме утре доклада на комисията. Еврогрупата редовно прави оценка на развитието на Гърция на базата на тримесечните доклади, подготвени от комисията с участието на другите институции. Сега ще кажа няколко думи за структурната политика. Отговорната политика в областта на фиска е необходима, но тя не е достатъчна, за да се гарантира стабилност на нашата економика. Тези усилия трябва да бъдат подпомагани от преструктуриране. Нуждаем се от политики, които да насърчат производителността и следователно трябва да подобрим институционалния климат и този за стопанските субекти. Нуждаем се и от реформи, които подпомагат създаването на качествени работни места и преодоляват неравнопоставеността. По тази причина е, Еврогрупата провежда редовни тематични разговори с представители на академичните среди. Обеден съм, че това е една чудесна възможност за обмен на идеи, на опит от различните страни като разчитаме на помощта на външни експерти. И сега ще кажа няколко думи за задълбочаване на економическия и паричния съюз. Устойчив съюз в това отношение изисква стабилни политики и солидна институционална архитектура. Доста време посветихме през изминалите месеци на тази тема. Държавните ръководители очакват от наш конкретни резултати преди декември по време на срещата на високо равнище. Използването на предпазни а, мерки трябва да бъде гарантирано от Европейския механизъм за стабилност. Ние сме в процес на разработване на всички конкретни а, мерки. Това е свързано с а, фискални кредитни линии и управлението трябва да е такова, че да балансира вземането на решение, за да бъдат предприяти необходимите мерки за оздравяване, което е да е съобразено с някои от конституционалните разпоредби в държавите членки и решенията, които ще вземат националните парламенти. Обсъждаме и въпроса за ранно въвеждане на единни предпазни мерки. Това са технически предизвикателства, тъй като фонда се очаква да започне да работи а, пълноценно през 2023 година. Но тези предпазни мерки изискват вземане на решения, които да се основават на количествени и качествени а, мерки за ограничаване на рисковете. Подробностите в момента се обсъждат. Има и един друг въпрос, свързан с реформата на Европейския механизъм за стабилност. По време на срещата през юни на високо равнище бе възложено разработването на подробен план на график за Европейския механизъм за стабилност. Нужно е да се направи и преглед на предохранителните мерки и тези, които са свързани с превенцията. Няколко думи за тези инструменти – Нужно е те да бъдат по-ефективни, а за това трябва да уточним критериите и да избегнем засягане на пазарите. Важно е тези критерии да си взаимодействат с сега действащите а, правила. Затова е толкова важно да се уточнат тези механизми. Нужно е да преодолеем и кризата с държавната задлъжнялост правим преглед на правилата за справяне с кризите. По тази причина механизма ще бъде обвързан и с предоставянето на финансова помощ. Този механизъм също така може да подпомогне диалога между държавите членки и кредиторите, за да се гарантира стабилност. Успоредно с този дебат има молба да говорите по-бавно. Опитвам се да се вместя във времето, казва оратора. Моля да ме извините. Успоредно с този дебат се водят и разговори за ревизиране на съместните клаузи с оглед на мерките за преструктуриране. Бяха проведени градивни разговори за оптимизация на работата, която ще се извършва споделено и компетенциите между различните институции, така както това е предвидено по договорите и това е изключително важно за нас. Нужно е да кажа и няколко думи за институционалното устройство на Европейския механизъм за стабилност. Той ще остане е, междуправителствен и пренасенето му и в правната рамка ще е изключително важно. И сега искам да кажа няколко думи за едно друго досие, което е споменато в декларацията от юни. За първи път ръководителите споменаха тази тема в декларация. Те призоваха да започне работа по пътна карта би трябвало да имаме такъв европейски, европейска схема за гарантиране на депозитите. Този въпрос е изключително чувствителен и той е свързан с ограничаването на рисковете – много смятат, че напредъкът е, би трябвало да е достатъчен и балансите на банките изглеждат все по-добре, така както това е договорено с Европейския парламент. Това беше споменато в уводните думи. Искам да се отклоня малко и да посоча колко е важно да постигнем споразумение по това досие, тъй като то е предпоставка за по-нататъчното споделяне на рисковете. Много често това се споменава от държавите членки в Еврогрупата – някои смятат, че политическите разговори трябва да протичат успоредно по отношение на рисковете, при които е изпаравена държавната задлъжнялост. Би трябвало да имаме предвид колко деликатни са всички тези въпроси и за пазарите, и за държавите членки. И в заключение ще кажа няколко думи за капацитета на фиска а, политическия реализъм предполага ние да споделяме а, рисковете в а, паричния съюз. Средствата за това предимно идват от а, подчастни канали. Би трябвало, за да стане това, да работят добре единните капиталови пазари. Това изисква общ капацитет на фиска и споделяне на рисковете, използване на публични инструменти за споделяне на риска, което ще ни позволи по-добре да реагираме на асиметричните шокове на пазарите без да претоварваме ЕЦБ. В същото а, време съществува и моралния а, риск в някои случаи фискалната политика не е съобразена с основните правила за действие на фиска. Нужни са творчески решения, за да можем да преодолеем всички тези притеснения. Съществуват няколко а, варианта. По време на срещата на високо равнище през юни изрично те не бяха споменати, но Капацитета на фиска се разглежда като част от общата тема, която се обсъжда в Еврогрупата и би трябвало да я положим в по-широкия контекст. Позволете сега да приключа, като кажа, че съм уверен, че ще успеем да постигнем видим напредък преди срещата на високо равнище през декември а, някои от досиятата ще изискват и допълнителна работа. Очаквам с нетърпение а, насоките, които ще бъдат зададени през декември а, месец. Това ще направим съвместно с Европейския парламент и съм готов да направя всичко, което е необходимо от моя страна, за да можем да предложим на нашите граждане, нещо, което явно да докаже, че те наистина са съпричастни а, към този проект. Благодаря ви. Uh, Благодаря, е, господин Сантено, е, за е, всеобхватните уводни думи. Вие направихте коментари и за Италия, която вие познавате като финансов министр. И разбира се, трябва да се води диалог с Европейската комисия, за да се постигне баланс между економическия растеж и социалната политика, да се поеме фискална отговорност но няма един единствен правилен път. Гъвкавостта, която е необходима, изисква разнообразен подход. Аз не съм убеден, че единственият начин по който може да се подкрепи растежа е този, който е представен. Благо, благодаря за това, което казахте за реформата на ИПС. Работим върху фискалния капацитет. Имаме докладчик по този въпрос. Надяваме се, че вие продължавате да работите, защото това е важна част от нашата работа. Вие казвате, че не може да се споделя само частния риск, без да се завършат схемата за гарантиране на депозита. Надявам се парламента да даде импулс със своята работа. Нека сега да дадем думата на нашите оратори. Дарус Розати от НП е първия. Благодаря. Първият ми въпрос е свързан с дилемата между споделяне на риска и намаляване на риска. Някои държави членки през последните години преживяват добър период. Те е, са намалили своя риск и своя дълг. Други страни членки изразяват опасения относно потенциален механизъм за споделяне на риска, защото те смятат, че в някои държави риска е твърде висок и там трябва да се прилагат мерки за намаляване на риска. Бих искал да ви попитам какво е вашето мнение, как възнамерявате, как смятате, че трябва да се разреши тази ситуация. Каква според вас е вероятността да се въведе този механизъм за споделяне на риска? А, с оглед на отношението на страните членки и на а, очаквания спад на темпа на развитие на економиката през 2019 година. А, второ, Италия очевидно е в конфликт с комисията по отношение на своя проекто бюджет. Утре ще имаме становище на комисията, но искам да попитам за вашето мнение и за мнението на Еврогрупата. Какво може да се направи, за да се насърчи италианското правителство да не се а, ангажира с мерки и решения, които да а, намалят а, растежа на италианската економика в дългосрочен а, а, план и с оглед на пенсионната реформа и с това, че се предвижда да се намали пенсионната възраст. Изобщо италианското правителство трябва да спазва, да се придържа към правилата. това да се намали гъвкавостта на пазара на труда не е правилният подход. Благодаря, господин Розанти. Да, наистина, много е важно за всички нас да разберем, че трябва да намалим риска в еврозоната. Еврозоната вече има 20 годишен опит от създаването й. Има опит от преди формалното въвеждане на, на еврото и, но, и този период всъщност никак не е дълъг. Това беше и период, в който преживяхме голяма рецесия. Мнението на Еврогрупата е, че трябва заедно да споделяме риска и заедно да го намаляваме. be supported by reforms. За целта е необходимо да се е, извършат реформи, както страните членки, така и в Съюза. И да се създадат съответните политики, които да подкрепят е, това усилие. Това още е по-наложително, когато виждаме какъв риск се задава с оглед на Брексит и с оглед на економическата политика, която води Тръмп. Да, и наистина трябва да направим така, че нашите политики в еврозоната да бъдат едини, съвместими и намаляването на риска е важна част от тези политики. За Италия. Италия е част от а, този контекст. Трябва да дадем време, за да покажат резултати реформите, които Италия провежда от известно време, за да дадат те плодове и ползи за гражданите. И пак повтарям, трябва ни реформи, които да се извършат на време. Благодаря. Thank you, Перваш Берес. Перваш Берес. Мерси. Благодаря, господин председател, че сте с нас и че участвате в този дебат. Бих искала да продължа в духа на господин Розати. Вие сте председател на Еврогрупата. Трябва да обсъждате много важни въпроси. Ние е, всички ние включихме в нашата работна програма всичките предизвикателства, с които се сблъсквате в рамките на Еврогрупата. И е, визирам тук тълкуването, направено от някой в Еврогрупата, на баланс между рисковете и споделянето на риско, рисковете. Но имаме срок. Това е до края на годината. И подялбата на а, рисковете а, ни, из, ни изправя пред а, доста проблеми, като банковия пакет. А, или пък някои кредити, които не се обслужват. Така че ние трябва да намерим баланса за при намаляване на рисковите. Гледам в протокола или в пресъобщението, което беше публикувано след проведената среща. Чете се на английски. And convergence. Euh, J'ai l'impression que le, le... Имам чувството, че в това съобщение и вашата визия не е доста балансирана. Не можем да разберем този въпрос с подялбата на рискове. Този бекстоп към 2024 година няма да бъде постигнат. Така че трябва да се намери баланса, смятам, между едните и другите. <clears throat> Uh, Благодаря, госпожо Берес. Ако нямате нищо против, ще ви отговоря на английски, за да не ми се налага да свалям езиците. Права сте. Когато видим какъв е дебата за намаляване на риска и за мерките за споделяне на риска, трябва да упражним натиски в двете посоки, понякога като че ли не напредваме достатъчно бързо. Но всъщност това е сърцевината на конструкцията на еврозоната. За да продължим да правим това, което правим, трябва да има доверие. Но мисля, че това, което правим, ни кара да бъдем оптимисти за бъдещето. А, друга възможност е да се изгради економически и паричен съюз, което е, е един доста дългосрочен процес. А, когато а, говорих пред Еврогрупата, а, казах, че а, трябва да има последователност в дебата, не бива да го накъсваме. Така че трябва да продължим този процес на създаване на вътрешно доверие в нашите економики. Еврозоната а, расте в продължение вече на 22-3 месечия. Ам, уникално за нашите економики за толкова кратък период от време да има такъв а, ръст. Това върви в съчетание с нарастващи работни заплати и това са чудесни резултати за еврозоната. Не бива обаче да намаляваме и нашите амбиции. Просто трябва да продължим да настояваме за повече споделяне е, на риска някои процеси е, в економиката ни са скъпоструващи и трябва да бъдат подкрепени. Изобщо необходим ни е един цялостен, един съобхватен е, подход и не бива в никакъв случай да намаляваме нашите амбиции през следващите месеци. Защото предстоят избори. Благодаря. Благодаря, Барнт Лук. Благодаря, господин Сентен. Аз ще говоря на немски. Аз искам също да питам за положението в Италия. Във ваша коментар за Италия, вие казахте, Вашите коментар за Италия казахте, че ако Италия се придържа към а, правилата, ще положи основата за устойчив растеж. Искам да я попитам как точно си представяте това. Какво точно трябва да направи Италия, за да е, спазвайки фискалните правила? Как тогава ще е, стимулира растежа? Знаете, че политическите отношения в Италия много осложняват е, ситуацията. Структурната реформа има потенциал, но не може да се очаква кой знае какво движение. Ако Италия се придържа към фискалните изисквания на Европейския съюз, какви възможности виждате за постигане на устойчив растеж в Италия. Защото трябва да отбележим, че през последните 15 години Италия не постигна устойчив растеж. Те понякога спазваха правилата, понякога не, но в крайна сметка в Италия нищо не се получи. Каква е вашата рецепта за Италия? Как ще убедите Италия, че ще постигне растеж, ако се придържа към фискалните правила? Второ, втора възможност ако Италия не се придържа към фискалните правила, ако Италия продължи да поддържа курса на конфронтация с комисията и правилата. Може ли да разчита сегашното италианско правителство или пък някое бъдещо на средствата от Европейския механизъм за стабилността? а, или пък една държава, която не спазва правилата, няма да има достъп до европейските средства. Може и да ни обещаете такова нещо. Само да коментирам, че през последните 2-3 години в Италия има растеж. Дали е устойчив или не, това е, извинявайте, обаче аз зададох въпрос на господин е, е, Чентино. Нямаше устойчив растеж през последните години. Добре, това е вашето виждане. Евростат обаче вижда нещата по друг начин. Thank you, chair. Thank you. Благодаря, господин председателю и господин Луке. Що се отнася до растежа? Това е дългосрочен процес. Ние не можем да го разглеждаме а, еднозначно. Нужно е време за това. А, и това имах и аз предвид. Нужни са тези реформи, реформа в пенсионното осигуряване, пазара на труда, за да бъдат подпомогнати тези реформи и за да бъдат изпълнените, е нужно време. В моята собствена страна ние започнахме да реформираме а, системата а, за а, социално осигуряване през 2006 и все още не сме приключили. Разбира се, ползите са и за целия Европейски съюз, за всички онези, които са част от еврозоната, защото еврозоната придава стабилност на валутата, защото без стабилност няма да има спестявания. Сега има спестявания и всичко това са фактори на растежа. Нужно е да помислим и за предизвикателствата и социалните въпроси и това го споменах в встъпителното си слово. Във всеки един момент е, нашите правителства трябва да имат готови отговори на тези предизвикателства. А, не липсата на търпение не помага на това. Това е моя а, еднозначен отговор на вашия въпрос. Налага се да се придържаме към реформите, да се придържаме към правилата, защото те осигуряват стабилност на публичните финанси и градят доверие. Аз тук не съм дошъл като министър на финансите на Португалия, но ще кажа, че ние се умяхме да обърнем вълната на а, доверието преди три години, като започнахме изпълнение на програма, която гарантираше всеобщ растеж и като се погрижихме за въпросите, е, свързани с публичните финанси и способността на страната да генерира спестявания. Това е отрешаващо значение за Италия също, за да могат те да се върнат към траекторията на а, растежа. Нещо, което не виждаме сега в Италия. Вторият ми въпрос. Вие не отговорихте на втория въпрос да се предостави помощ от Европейския механизъм за стабилност. Ще бъда много кратък. Имаме правила за това и ние смятаме, че всички ще се придържат към единните правила. А те могат да изиграят стабилизираща роля. Така е било в миналото и очаквам в момента, в който това се случи, да видим такава стабилност. Благодаря. Зная, господин Луке, че основно тук са въпросите от е, депутатите. Следваме процедурата. Полагат се много усилия да се постигнат заложените цели, но самите държави са тези, които трябва да поискат помощ. Господин Барселс. Благодаря, господин председател. Господин Сентан, добре дошъл в нашата комисия. Имам три е, кратки въпроси. Ще дебатираме малко по-късно въпроса за необслужваните експозиции. Някои координатори на тази комисия обаче е, не разбират защо проектът доклада за вторичния пазар още не е готов. Е, това е зака, защото двата законодателни акта трябва да се е, обсъждат заедно. за да се създадат общи мерки за подкрепа. You're not afraid creating an asymmetric shock in some member states because of the difficulties some of their banks will face in building up these banks. Някои от банките ще се затруднят е, при създаването на мерки за подкрепа. И Италия е единствената държава от еврозоната, която имаше бюджетен е, излишък през последните е, е, е, години. Какви са според вас възможностите за Европейския механизъм за стабилност да а, поема ча, една част от дълга на Италия? Благодаря. Um, well, um, on... По силата на директивата за развитие на вторичния пазар и съществуващите капитали и необслужваните дългове. Работим по този въпрос на държавите членки предпочитат а, да се постигне напредък по директивата за вторичните пазари, но като цяло нагласата е отрицателна, що се отнася до ускоряване на гарантирането на заеме с обезпечения в това отношение. Така че нужно е да се поработи още. А що се отнася до необслужвания дълг, през последните няколко години имаше чувствително намаляване на лошите дългове в държавите членки и трябва да продължим да работим в тази посока. Несъмнено, това е един от наши най-големите показатели за намаляването на рисковете. Държавите членки поемат ангажименти и много важна работа бе е, свършена е, в банковия сектор е, по линия на надзорния орган. Е, трябва да прилагаме на практика всички тези мерки. И сега ще мина на последния ви въпрос който е изключително важен. За да се създаде по-голяма стабилност по отношение на задлъжнялостта в економиката, би трябвало нези, които а, имат по-висок дял на задлъжнялост, по-висока задлъжнялост, трябва да предприемат необходимите мерки, за да се балансира това с ръст и доверие. Трябва да имаме доверие помежду си, за да гарантираме резултатите на пазара, които ще ни осигурят финансови условия, които да са приложими навсякъде във всички държави членки. Държавите членки не забелязвам да приемат стратегии, които да не са съобразени с онова, което беше договорено като правила на пазара. Съвсем не искам да кажа, че няма и альтернативи. Альтернативите са много на брой. Защото към днешна дата. А, състоянието на фиска в еврозоната е такова, че исторически погледнато задлъжнялостта е от най-низките. И това е много важно послание, което можем да отправим. Thank you, Ernest е, Surtasun. Sí, buenos días. Voy a hacer la Господин Отасун. Благодаря. Ще задам въпроса си на испански. Благодаря ви, господин председател, че сте сред нас. Вчера се постигна напредък по този дебат, но имаме усещането, че вчера това беше една акция на комуникация. И когато навлезем в подробности, виждаме, че кой знае какво не е постигнато. Доста съм скептичен по резултатите от вчерашната дискусия. Ако се предвиждат условия, които следва да бъдат спазени за бъдещи проекти, всъщност ще създадем един инструмент, който прилича на структурните фондове и това е практика в инвестиционната банка, но няма елементи на стабилизиране. И имам усещането, че сме по-близко до първия, не до втория модел. Така че е, бих искал да чуя вашето мнение е, каква е според вас стабилизиращата роля на това предложение. Също така, доста съм разтревожен от елементите на управление, тъй като е, това е междуправителствен инструмент в своята същност и каква е ролята, която се предвижда за парламента. Имам усещането, че тя ще бъде е, доста е, сведена и намалена и сведена до минимум. И всъщност ние като че ли разрушаваме тази функция, която играе Европейския парламент. Така че въпросът ми е какво е вашето мнение по тези два аспекта. Thank you, thank you, Mr. Uh, Благодаря, господин Уртасун. Ще отговоря на английски на вашия въпрос, за да има приемственост в езиците. А, казахте нещо много важно. Вчера нямаше конкретен резултат или окончателно решение по темите, които обсъждахме вчера и по време на предходни заседания, и които ще обсъдим през декември. Но говорим тук за измеренията на фиска. Това, кое ето аз наричам дългосрочна мисия. Ние ще продължим да работим по темата. Е, вчера проведохме дебат Франция и Германия излязоха с доклад, който беше публикуван преди няколко дни. Нужно ни е повече време да поработим по него. А, във връзка с вашата позиция ще кажа следното. Амбициите на държавите са различни. Нужно е да ги обединим, да имаме единна позиция. Не сме стигнали до този етап. Така че разговорите продължават. Нужно ни е също така да уточним структурата, каква да бъде ролята на Европейския механизъм за стабилност. Комисията със своя доклад за механизма задава насоки. Това е документ, който е съобразен изцяло с договорите, така че рисковете от липсата на отговорност са обхванати в тази позиция – на комисията и на механизма. Така че от тази гледна точка определено действаме според действащите правила. Не отправяме предложения, които да не са предвидели това, което предвиждат нашите демократични общества, а именно мерки за отчетност и отговорност. В заключение, трябва да кажа, че измерението на фиска е нещо много важно за паричния съюз – трябва нашите правила за фиска да са съобразени с налични инструментариуми и механизми и по този въпрос ще продължим да работим в бъдеще и съм убеден, че вашите притеснения ще продължат да стоят в дневния ред на нашите дискусии. Благодаря. Думата ще има Мариса Матиас от ГОЕ заместник председателя Домайер ще поеме председателство, тъй като имам други ангажименти. So welcome everybody. As it was said, uh, now the speaking time for Maria Matias. Сега думата има Мариса Матиас. И бем-vindo, uh, Sr. Ministro. Obrigada Добре дошъл, господин министр. Благодаря ви, че сте тук. Вие сте финансови министр, който промени много неща в нашата държава. Наложи това, което искаше тройката. Такава политика провеждахте. Е, имахте подкрепа на парламента. Резултатите всъщност бяха чудесни за обществото и за економиката. Затова за мен беше много изненадващо да изгледам един видеоматериал с вас, в който оправдавате политиката спрямо Гърция. Политика, която опустоши страната. Политика, която ние винаги сме отхвърляли. И затова се изненадвам, че отправите заплахи към едно правителство, правителство, което ние не харесваме, но е избрано от италианците след тези заплахи, според мен, правителството още по-силено ще продължи да провежда своята политика. Според мен не бива да правим на другите онова, което не искаме те да ни правят на нас. Тоест имаме, е, наблюдаваме една непоследователност. Не може един председател на еврогрупата да прави това. Гърците бяха заплашени с комисия от еврозоната и гръцкият дълг нарасна, въпреки че трябваше да бъде понижен. Вие говорихте за отлично развитие в бюджета на Гърция. През последните 7 години обаче дълга нарасна с 23% пункта спрямо БВП през 2018 година. Според мен това не е точно това, което казахте. И освен това, искам да говоря за преструктурирането на гръцкия дълг. Вие казахте, че това ще стане след края на програмата. Как ще стане точно това преструктуриране? Не, някак не държим на обещанието, което сами сме дали. Благодаря. Ще продължа на гръцки. Е, на е, английски, извинявайте, за да има една последователност. В Португалия, както знаете, много се гордеем а, с постиженията на страната през последните няколко години. Ние разбираме Ние в Еврогрупата разбираме, че това е процес, който показва, че разполагаме с альтернативни политики. Разбира се, всяка една демокрация има альтернативи и ние трябва да ги потърсим. И ако ги потърсим, ще ги намерим трябва да просто да продължим да ги търсим. А това, което постигнахме, стана спазвайки общите правила. И посредством вътрешно доверие и доверие в пазара, което даже е още е по-важно – Не искам да си правя портрет на финансов министр, да се определям като някакъв много специален такъв, но мисля, че Португалия е добър пример а, а, в еврозоната. Същото за Гърция. Това, което със сигурност може да отбележим като успех, е това, че гърците поеха обратно отговорността за политическия процес преди финансовата криза Гърция беше финансово неустойчива, което трябваше да се промени. И тази промяна отне доста повече време, отколкото не се искаше. Но това е мое лично мнение. Ние продължаваме да подкрепяме процесите в Гърция. Със сигурност е, мерките за намаляване на дълга ще продължат да съществуват е, и за в бъдеще. Със сигурност също така економическите, социалните фактори, показатели в Гърция се подобряват и ще продължим да ги следим. Благодаря. Благодаря. имам 8 оратора. Не можем да правим слотове от по 5 минути, а председателя трябва да си тръгне. Така че ще ви помоля да задавате въпросите си кратко, иначе няма да успеем. Аз няма да правя коментар за Чешката република, обещавам. Е, Бернар Моно. Има... Опитайте се да бъдете кратък. Микрофон за оратора. Е, Господин председател, добър ден. Е, подобно колегата Лука, искам да се спра на ситуацията в Италия. Целите са легитимни и разумни, аз ги подкрепям. В сегашната хаотична ситуация не отчита един дребен детайл. А, мултипликационният резултат от а, бюджета от 10 години насам а, а, Дефицита Италия е доста голям, защото трябва да се затягат коланите. И този, тази политика, установена от Монти Ренци, не е действаща. Италианското правителство предвижда а, раздвижване на економиката с а, економии и увеличаване на данъчния натиск върху средните и малки е, предприятия. И след обслужването на дълговете е, процента ще бъде 3% е, от брутния вътрешен продукт, а в Франция този процент е 2,8%. Беше признато, че процикличният пакт беше пренебрегнат и както по чета Кристин Лагард в Бали миналия месец, основната грешка в Гърция беше да, това, че се пренебрегна този циращ фактор. Няма ли опасност това да се случи и в Италия? И по този начин да се срине еврозоната. Благодаря. Well, uh, Няколко забележки ще направя по вашите въпроси. Най-напред. Не споделям вашето мнение, че има хаос в еврозоната. Точно обратното. 22 поредни три месечи има растеж, има работни места, БВП расте, има стабилност. И фиска в различните страни е с пренебрежими различия. Тази съгласуваност се постига в момент на възстановяване. Разбира се, съгласен съм с вашия прочит на затрудненията и че повече време ни отнема възстановяването, отколкото искахме. И повече време е необходимо а, за а, стигане на тези предимства до гражданите но само економическия растеж е онзи, който може да ни осигури бъдещето, което очакваме. Да се, което очакваме да се отрази и на нашите общества и на нашата економика. като се придържаме към общите правила и това, което сме договорили. Това е единствения начин да изградим доверие в нашата економика. Благодаря. И последния а, е господин Маркус Прецъл. Аз ще говоря на немски. Първо, Намираме се в фаза на възстановяване, въпреки че тя не е такава, каквато се надявахме да бъде. Въпреки това възстановяване обаче, което вие споменахте, имаме проблеми. Португалия е пример за това как нещата могат да работят и как една държава може да се върне на капиталовите пазари, след като те е, бяха веднъж затворени за тази държава. Споменахте и Гърция и стабилизирането на банковия сектор. Е, скептично съм е, настроен, защото наблюдаваме обединения имаме случая с Пирелс банк, ще видим какво ще стане, но най-вече наблюдаваме а, в Гърция, а, че комисията и МВФ имат различни представи за това какво трябва да се направи. Имам предвид съкрещането на пенсиите и така нататък. А, вие на кого бихте се доверили? На комисията или на МВФ? Вие също така казахте, че гръцкото правителство отново па отговорността за политиката, която се води в Гърция. Говорили сте в Еврогрупата какви проблеми на демокрацията са свързани с това и накрая Италия. От 2000-та година насам наблюдаваме е, и имахме по-високи дефицити, отколкото през тази година. Това резултат от новата линия на еврогрупата ли е? Означава ли това, че еврогрупата за в бъдеще ще има и трябва да има по-голямо влияние? И не е ли това а, а, условие за прилагане на общия механизъм за подкрепа след срещата на върха през декември. Благодаря, господин Прецел, за коментарите. Много е важно да не забравяме, че Еврогрупата е група на финансовите министри и ние е, изпълняваме координираща роля в еврозоната. И за да се запази това така, трябва да продължим да работим всички заедно и единодушно да а, приемаме нашата позиция. Аз обаче а, не бих искал да бъдем нетърпеливи по отношение на този процес на изграждане на еврозоната, защото а, когато а, отново дойде криза, няма да сме подготвени. Но ние създадохме много инструменти в банковия сектор, в финансовия сектор, на нивото на еврозоната, имам предвид Европейския механизъм за стабилност. Това са все инструменти, с които днес сме много по-подготвени да посрещнем бъдещи предизвикателства. Освен това, трябва да гарантираме, че политиките, които прилагаме, са устойчиви, са надежни, тъй като надежността а, е изключително важна характеристика на нашите политики, за да могат хората да разчитат и да им се доверяват. Благодаря ви. Благодаря благодаря ви, че бяхте толкова кратък и прецизен. Преминаваме към втората част. Ограничете се, колеги, моля, на минута и половина. Иначе няма да мога да дам думата на всички. Вернер Ланген е първи от НП. Благодаря ви, господин министр. И аз ще говоря на немски. Вашата оптимистична економическа прогноза малко ме смути. Да, 22-3 месечи бяха много положителни, да, но рисковете многократно се увеличиха. Вече разполагаме с първите данни, които сочат спад. Еврозоната има големи политики, търговска политика, енергийна политика, Брексит, инфлацията и бих искал да разбера как виждате следващите 4-3 месечи. Това първо. Второ, казахте няколко думи за Европейския механизъм за стабилност. Пред няколко години ни обещахте този механизъм е, да стане европейско правомощ и да се включи повече парламента и комисията. Това се отлага сега за някакво неясно бъдеще. Това ли е дипломатичен ви отговор? Трето, фискалния капацитет. Ще продължим да говорим за него. Какво измерение трябва да има, за да изпълни всичко, което трябва да изпълни. Но колко трябва да бъде този фискален капацитет? И последен въпрос за Италия. Всички държави членки на еврозоната показаха напредък по отношение на конвергенцията, с изключение на Италия. Стори ми се малко о, прекалено господин Московиси, че ем, направи забележка на е, Италия, а Франция в продължение на десетилетия прави същото. Това не е ли някаква е, подвижна... Не, не трябва да се приложи подвижната скала инфлация и е, адаптиране на заплатите. Благодаря, господин Ланген. Да, Брексит, инфлацията, Китай, световната търговия, това са все предизвикателства, с които нашите економики трябва да се справят. Това, което наблюдаваме днес, е намаляване, наистина намаляване, спад, но от пика, който беше достигнат през 2017 година, един доста висок пик, това не означава, че имаме економически проблеми. Но ще ви кажа, че ние поставихме доста политически пречки е, пред този процес за възстановяване. Процеса на възстановяване на економиката обаче се оказва устойчив. И това е чудесно. Това ме кара да бъда по-оптимистичен. да бъда оптимистичен за бъдещето, защото ние наистина успяхме да променим институционалния ландшафт, така че да можем да устоим на този тип предизвикателства. Що се отнася до Италия, ще припомня, че Италия е голяма наша грижа. Трябва да изработим стратегия за Италия, защото а, нивото в Италия излиза извън рамките на всякакви економически стандарти. Благодаря. You, you fear, uh, no Не трябва да се страхувате, че развитието няма да бъде достатъчно демократично. Добър а, пример за това е съвместната комисия на Комисията Европейския механизъм за стабилност. Становище, което а, излезе вчера, което изцяло спазва договорите, така няма нужда да се страхувате, че развитието няма да бъде достатъчно демократично. Благодаря. Благодаря, а, господин Педро Перейра. Obrigado, presidente. Eh, senhora... Eh, Благодаря, господин председател, господин министър. Първо, искам да отбележа, че като председател на Еврогрупата вашата задача е много тежка. Знаем, че е важно и основополагащо да се направи реформа, за да може еврозоната да е подготвена за бъдещи шокове. Но контекстът е възможно най-усложнен. Има различни визии за бъдещето. Има проблеми с Италия, има политическа нестабилност, много държави, предстоят е, е, избори. Еврогрупата трябва да може да покаже конкретни резултати по отношение на реформата още през декември. Важно е да се създаде а, последната защита а, на механизма за това е важен елемент от реформата. Какъв е времевия хоризонт, в който виждате да се случи това? Втори въпрос. Ако запазим целите и Европейския механизъм за стабилността не част от европейското законодателство, бих искал да разбера дали дали се предвижда отчитане на този механизъм пред Европейския парламент, за да увеличим демократичната легитимност на този механизъм. Напред това може да стане посредством междуинституционно споразумение. Благодаря, obrigado, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Uh, I <laughs> You're right there. Да, вие сте прав, господин Перейра. Имахме и все още сме изправени пред тази възможност, осигурена от доброто економическо развитие, предприемане на първи стъпки в много от европейските държави. Това са основните съставки благодарение на които започнахме работа в началото на настоящата година, но нещата се променят, наближават изборите и имаме политически рискове в някои държави членки. Това, затрудня, това ни затруднява допълнително. Значението на тези предпазни мерки – е несъмнено в самия процес на оздравяване на економиката. Не може да се прилага а, с приемственост а, мярка за въз... оздравяване, ако няма такива предпазни мерки. Това е свързано и с банковия съюз. И, а, така се гарантира ангажимента на държавите, но и се отправя ясен сигнал на пазарите, че държавите в Европа подкрепят този процес и ще постигнат заложените цели. Тази тема ние обсъждаме в нашите срещи в Еврогрупата. И няколко заключителни думи ще кажа за отчетността на механизма за стабилност. Работим и по този въпрос в Еврогрупата и много важни стъпки могат да бъдат предприяти и в тази посока близко бъдеще. Благодаря а, НП. Благодаря, господин председателю. Какво можете да кажете за гръцката задлъжнялост? Според последните прогнози на Европейската комисия, към края на тази година тази задлъжнялост ще е над 180%. Така че как можем да съчетаем добрите резултати в фиска с по-нататъчното увеличаване на задлъжнялостта? Може би вие не сте се запознали с тези данни, но това дали е свързано с привличането на средства от гръцкото правителство тази година – за да могат да си покрият задълженията от предходната. На второ място продължава банковата криза в Гърция. Положението е изключително трудно. Фандовия пазар е в криза. Банките са загубили около 50% от стоиността си през годината. И имаме рекордно висок а, брой а, лоши дългове, необслужвани дългове. Това е огромно предизвикателство, а, което поражда, ако не банкова криза, то банкови затруднения. Имате ли някакви нови идеи на ниво еврогрупа, по които работите? Благодаря. Благодаря, господин Кристос. Държавната задлъжнялост в някои случаи наистина бележи твърде висок ръст. Единственото, което можем да направим, изправени пред такива затруднения, е да сложим край на а, този процес и да го обърнем – Економическите проучвания показват, че най-важно е а, да се преодолеят а, пречките пред растежа на економиката, породени от тази прекомерна задлъжнялост. Влезли веднъж такава траектория, ние навлизаме в един друг етап на процеса и е много важно в всички случаи в еврозоната да успеем да обърнем тенденцията и в Гърция, и Италия, и навсякъде другаде. Економически погледнато, много важно е всяка година да се финансира растеж в Гърция – тези потребности за финансиране на растежа трябва да разполагат с е, разумно финансиране. Ние всъщност разсрочихме е, погасяването на дълговете на Гърция, прехвърлихме ги в, към бъдещи е, периоди. Е, финансирането, което бе осигурено, ще осигури а, достатъчно средства за погасяване на задълженията за 22 месеца и така могат да бъдат покрити потребностите в случай, че има някакъв срив на пазара. Парите са налични, те са осигурени и това може да бъде оптимизирано в бъдеще. Привличането на средства и а, необслужваните дългове остават проблем. Би трябвало тези коефициенти да спаднат. Едва тогава бихме могли да сме сигурни, че нещата вървят в правилната посока. Господин Вайцекър от социалистическата група. Благодаря ви. Исках да ви питам нещо за Италия, но ще се въздържа, тъй като а, а, чухме отговорите и вие сте в изключително затруднено положение по тази тема като председател на Еврогрупата. Затова вместо този въпрос ще ви задам въпрос за капацитета на ФИСК и а, за гарантирането на безработицата. Ние затова подготвихме доклад в парламента. Перванш е тука там не говорим за бюджет за еврозоната. Той е част от цялото, но създаването на капацитет на фиска в еврозоната е схемата, която се обсъща чието предимство е, че предлага висока степен на стабилност което ще се генерира автоматично, а не по избор. Но предвид това, че процесът е автоматичен, ако добре е разработен този механизъм, той би предложил решения за економиката. Така че любопитно ми е да чуя какво е мнението, мнението ви за този конкретен инструментариум с оглед на фискалния капацитет? А, в момента работим по едно друго досие, което би позволило диверсификация на държавния дълг без рискове това не е точно сегашното предложение на комисията, но той може да бъде използван като инструмент за постигане на напредък в областта на задлъжнялостта в банковия сектор. You, Благодаря, господин фон Вайтцекър. Въпросите, които задавате, са много важни и изискват изключително дълъг отговор от моя страна. Но се налага да бъда много кратък. Затова нека се опитам да дам кратък отговор. Конвергенцията, конкурентоспособността в еврозоната е част от функционирането на самия банков и паричен съюз. Няма друг такъв а, организъм, който да няма такива правила. Ние доста постигнахме от началото на кризата като дадохме нов облик на нашата валута и трябва да сме горди с това и да надграждаме над постигнатия успех. Парадокса обаче за мен е в това, че ние не използваме предимствата, които сме успели да си осигурим благодарение на реформите в еврозоната. Дори сме доста скептични по отношение на постигнатия напредък и това е отрицателна нагласа, отразена и в политическите дискусии. Ние трябва да бъдем по-творчески когато извършваме анализите. Също така понякога се плашим от мащабите на инструмента. Не е нужно инструмента да е много мащабен, той просто трябва да е наличен. А, като предвижда необходимите корекции за всяка економика, съобразно условията. Ако направим един преглед в миналото, ще се очудите какъв напредък сме постигнали. Ако се върнем 5-7 години назад, ще видите, че тогава беше невъзможно да има такова предложение. Така че доста време в бъдещето ще се наложи да поработим и да измислим нови средства, които да са економически обосновани. Благодаря, господин председателю. Можете ли да останете още две минути с нас? защото аз бях следващия и господин Лука имаше въпрос, но той не е тук. Ако двамата депутати могат да ограничат въпросите си до 60 секунди, ще задам своя въпрос и след това ще чуем отговора на господин председателя. 60 секунди за ГУЕ. Благодаря, господин председател. Радвам се, господин Сентено, че говорихте за края на меморандумите в Гърция и че Гърция се връща към бюджетен дефицит и растеж. Надявам се, че нези, които са черногледи спрямо Гърция, ще чуят е, това утре, след като комисията направи е, доклада си. Преди няколко седмици вие казахте, че по отношение на резултатите ще можем да получим структурни мерки и че ще има промени спрямо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 Авто по υποτίθεται... Е, под един по-различен е, ъгъл е, тези излишъци, които са в огромни размери, в крайна сметка ще се свият ли пенсиите или не. А, и закона Лангос след свиването на пенсиите, същия размер ли ще бъдат те за новите пенсионери? Е, говорите за нови е, методи на управление, но същевременно е, няма защита по отношение на първата къща, първия имот и ние експроприираме масово в Гърция. Какво ще се случи тук? So, uh... Моя въпрос след въпроса на господин Ланген. Данните показват, че в някои страни имаме отрицателен растеж през третото три месече и в други имаме застой. Това само забавене ли е или е свързано с качеството на данните? Имаме ли достатъчно възможности в тези държави да реагират? Благодаря на двамата депутати, които ми зададоха въпроси за Гърция. Трябва да ви уверя, че Еврогрупата непрестанно ще работи възоснова на оценки от Европейската комисия – аз си давам сметка за постигнатия напредък в Гърция. Нещо положително. Има достатъчно доказателства, че а, Гърция не е получила а, официално писмо. 3,5% е заложената а, цел и се очаква тя да бъде изпълнена и всички въпроси, свързани с фиска, ще бъдат разработени в този контекст на базата на наблюдението, осъществявано от комисията и доклада, който ще излезе утре. За отрицателния растеж сега. Някои от примерите за отрицателен растеж растеж показват слабост в третото три месече, например в Германия. Това е временно положение, най-вече свързано с автомобилостроенето в Германия. Трябва да сме на штрек, да следим процесите, но не бива да се плашим от подобно забавяне тъй като ръста през 2017 беше изключително висок. Политическите мерки, които се а, приемат, биха насърчили устойчивостта в растежа. Именно това очакваме ние по всички линии в европейската и националната политика господин председателя се налага да тръгне. Благодарим на всички депутати за участието. Желаем ви успех и се надяваме, че резултатите ще бъдат такива, каквито вие очаквате. две три минути почивка. Let me, let me remind you. Искам сега да припомня, че продължаваме с точка 15, доклада на Петър Симон. Имаме ли някой от социалистите и демократите, които, който ще говори от името на господин Симон, за да не го чакаме? Okay, because we have... Добре. Имаме само няколко минутки за тази точка. Само 15 минути. 11 останаха, така че точка 15 прилагане на правните разпоредби на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции. Разглеждане на измененията по доклада. Водещата комисия е АВКО. Нашия докладчик е Петър Симон. Сега ще дам думата на госпожа Берес да изложи неговото становище. Благодаря. Сега ще говори като докладчик е, Сянка. Понеже Питър Симон го няма, ще е, изложа неговите коментари. Петър Симон е, е докладчик по становището за децентрализираните агенции, където водеща комисия е а, АВКО, доклада за прилагане на правните разпоредби и съвместното извършване на парламентарния контрол върху тези агенции. Докладчика е Георг Шопфлин от е ЕНП. Петър Симон изложи на предишното заседание е, становището на ЕКОН. На 25 октомври изтече крайния срок за внасяне на измененията. 11 изменения бяха внесени. Е три от докладчика Сянка на Екареки Свинборн, три от докладчика Сянка на Алда, 5 от мен и Петър Симон е, съвместно и още няколко изменения, подписани само от мен. На 21 януари се очаква гласуването. Първо няколко а, е, изменения относно прозрачността и е, прецизиране на формулировките. Становището се фокусира върху три основни точки. Първо съвместния контрол на децентрализираните агенции, второ процеса на взимане на решения в парламента и трето въпрос с е, седалището на агенциите. Измененията се спират по-подробно на следното. Три и трите изменения на Кейс Уинборн за прозрачността, за да може да се гарантира най-добрия резултат за гражданите. Европейския парламент трябва да бъде важен фактор в процеса на взимане на решението. И трето, седалището на агенциите може да пренесе за по-ефективно използване на бюджета, измененията на колегата Виринг се отнася до законодателната процедура и за разпределянето на местата и съвместното а, разбирателство между институциите за... и е, агенциите и петте изменения, които са внесла заедно с Петър Сима, се отнася до това, че агенциите трябва да действат съгласно техния мандат при пълна отчетност е, и за задължителен отговор на въпросите на съвета и е, парламента discussion uh, with a member of this house, agency should apply. Агенциите трябва да прилагат принципите на добро управление, почтенност е, и да отразяват интересите на заинтересованите страни. Седалището на агенциите трябва да предлага възможност за споделяне на услуги между европейските агенции. Виждате, че нашите изменения са в същата посока, като измененията на Кейс Уинбърн. Изменението, което самата аз съм внесла, призовават комисията да призовават комисията да разгледа възможностите за наблюдение от страна на парламента Петър Симон иска да благодари на всички, които внесоха изменения, които а, а, подобряват основното становище. Те ще бъдат взети предвид при окончателното становище а, и ще спазим максималния брой знаци благодаря ви, госпожо Берес, за представенето на доклада. Нямаме много членове тук. Има ли докладчици всяка? Някой от НП? Не. Някой друг? Не. Чудесно. Тък, тък му на време пристигнахте, за да ни представите гледната точка на Алде. I don't know how, fast, uh, how far you were on, actually, to which group. Thank you for... Благодаря, благодаря, че ме изчакахте. Уважаеми колеги, внесох изменя постановище на господин Саймон, въпреки че те са малко не брой, са много важни. Изменението отново подчертават ролята и важността на нашия парламент. Ние искаме да ми ясна представа за това как да подобрим комуникацията и сътрудничеството между децентрализираните агенции и парламента. Виждам, че голяма част от вас са съгласни с докладчика, че е важно да се организират редовни възможности за другите заинтересовани страни да дадат своето мнение. Що се отнася до Европейския парламент? Как ще се а, организира комуникацията с парламента е много важно за мен. Искам да отправя послание към съвета, а именно, че за в бъдеще Европейския парламент трябва да игра равноправна роля при определене на седалището на агенциите. Това искане е повече от легитимно. Благодаря ви. Благодаря, колега. Мисля, че нямаме други коментари. Не, има още един желащ да вземе дума. Проблема с децентрализираните агенции е тяхната склонност да разполагат с огромна власт и да влияят на живота на хората пряко и косвено. Тази власт не е предмет на адекватен контрол. И това е проблема, когато говорим за децентрализираните агенции. От тук следва, че от решаващо значение тези агенции да бъдат държани отговорни чрез наличните механизми и да бъдат контролирани. Разбира се, Европейския парламент има своята роля, така че тук потвърждавам казаното от преждеговорищите. Благодаря. Аз също споделям вашето мнение, че децентрализираните агенции трябва да са предмет на строг контрол. Благодаря за участието на всички. Следващата точка е изключително важна. А, извинете, заповядайте. Мисля, че една от основните причини за внасене на това становище е дебата, който направихме за пренасочването и на, на банковия надзорен орган и на този за лекарствените средства. Така че, както казах, е отрешаващо значение да има контрол на тези агенции а, нужно е със законодателно решение за решение за преместване рядко се взимат, но това не е основната цел на дебата. Ще има една нова агенция, която скоро ще бъде създадена по линия на комисията ЕНВИ, така че Следва да имаме това предвид. А що се отнася до отчетността на тези агенции, това е отрешаващо значение. В нашата комисия ние се опитваме да си свършим добре работата. Може би можем и по-добре да го правим. И а, лично мнение – декларацията, която излезе през 2012 година, съдържа някои конкретни аспекти относно профила и управлението на агенциите. И трябва много да внимаваме, защото тези правила не са приложими спрямо многообразието от агенции, които са под шапката на децентрализираните агенции. Председателя, благодаря за коментарите. За момента 22-21 януари е крайния срок е, господин Голтиери е тук. Той е един от докладчиците за минималното покритие на загуби по необслужваните експозиции. За това ще му дам думата и а, е, благодаря за дебата. Продължаваме веднага с следващата точка. So, let's move to... И така, нека продължим с 16-та точка. Това е едно от законодателните предложения по регламента, който въвежда минималното покритие за необслужваните експозиции. Най-напред ще дам думата на Естер, ще кажа нещо, което не е по същество и по предложението, но това е свързано с цялостния пакет от мерки. Нямахме възможност да работим по двете предложения на една скорост. Това съвсем не означава, че сме загърбили второто предложение. Ще ги приключим и двете по това предложение. Трябва да отчетем добрата работа на съвета и стигането до общ подход. Така че има възможност за ускоряване на работата. Ускоряваме работата по предпазните мерки. Работим с обичайна скорост по другото предложение. Ще приключим на време с втората част от директивата, за да може тя да влезе в сила, но разбира се и съвета трябва да си свърши работата. Това вече е извън нас. Имаше въпроси от докладчите в Сянка и за тези срокове, но ние не загърваме второто предложение, ускоряваме първото, тъй като има предпоставки за това. Имаме предвид общото, общия подход на съвета, но работата продължава по целия пакет и те ще бъдат съгласувани, за да се стигне за окончателно решение. Ускоряването не означава, че забравяме за значимостта на директивата. Това беше пояснението от мен. Естер, желаеш ли да вземеш думата? Благодаря, господин председателю. Благодаря на съдокладчика. Днес ще бъда кратка. Радвам се, че успяхме да достигнем до обща позиция, благодарение на съдокладчиците. А, независимо от разликата в отправните точки, успяхме да се съгласуваме преди да излезем с доклада. Смятам, че той е приемлив и така ще можем да се справим с един от отворените въпроси след кризата. Не съвсем последния, но един от последните. Има няколко основополагащи принципа, които имахме предвид, особено след като съвета излезе с единна позиция. А, той гласи, че трябва да работим бързо, другото досия върви по-бавно това, че сме се договорили, означава, че бързо ще стигнем до резултат и ще бъде добро добре това да стане преди срещата на високо равнище. Освен това трябва да бъдем прагматици, да се придържаме към текста на съвета. Надяваме се, че по-лесно ще а, стигнем до съгласие. Освен това трябва да сме амбициозни. Има разпоредби за всички категории а, дългове и освен това трябва да отправим едно послание, да избегнем осложненията и да имаме ограничен брой категории, само три. Системата трябва да е опростена и последното изискване е да бъдем реалисти. А, ние сме взели предвид притесненията на заинтересованите страни, на политическите групи. От друга страна, обаче, трябва да има и стимули, ако експозицията засяга повече държави членки бихме могли по-подробно да разгледаме някои от аспектите, като например потенциалното изкривяване на вторичните пазари. Това сме го обсъждали и по-рано. Друг въпрос а, когато имаме продажба на дълга на друга кредитна институция, нещо, което можем да подкрепим. Но ще изчакам да чуем какъв ще бъде крайният резултат по измененията. С поглед към бъдещето, масата на необслужваните кредити друг въпрос. Тук Целта е да бъдем амбициозни по отношение на вторичните пазари и това е в отговор на въпроса, който бе зададен по-рано на председателя на еврозоната. По-големи подробности ще получите относно амбициозните срокове, които си поставяме. Да, доста амбициозно подхождаме но комисията понякога е критикувана, че не си свършва работата достатъчно бързо. Ето сега ще го направим. Благодаря. Uh, да, ефективно работим. Успя. Съгласен съм с моя съдокладчик, че не беше лесно, защото със съвета бяхме на различни изходни позиции. С нетърпение очакваме вашите коментари и изменения, но аз също като Естер смятам, че текстът е амбициозен, прост, балансиран. И въвежда устойчиви мерки, които никак не са незначителни, които създават защитни мерки, трансгранични такива. Мерките е, на механизма ССМ са доста натрапчеви тези са друго естество. Така че тук имаме цял пакет за намаляване на риска. Мисля, че начина по който сме намерили решение на ситуацията избягва рисковете, примерно от фалити на малки и средни предприятия и така нататък. Естер каза няколко думи за вторичния пазар, специализирани играчи на този пазар. Но смятам, че предложението, което правим, е балансирано. Искам да благодаря на австрийското председателство и на съвета, защото стъпихме на добрата работа, която те са свършили, на компромиса и единодушието, което те са постигнали. Нашите предложения на практика са вариации на текста на съвета. Те стъпват на текста на съвета и леко изменят а, а, разпоредбите на съвета, предлагайки допълнително упростяване. А, можем да разглеждаме едното като първи стълб, другото като втори стълб. Що се отнася до периода за оценка, а, например, първи стълб задава някакви срокове, втори стълб създава възможност да се подходи по-бързо, по-остро и така нататък. Въпреки, че не е точно по начина, по който аз би го направил, все пак а, а, ние взимаме първите стълб едно стълб 2. Като стълб 2 представлява допълнение. Между другото, като видите 0.0 след една година, това не означава 0, това означава, че се прилагат принципите на счетоводството и има покритие зададено от счетоводните правила. На мене ми се стори така по-логично да оставим счетоводните правила за две години. Следваме позицията на съвета за а, покритие от а, а, недвижими а, активи от движими. Е, но искаме по-къс период, защото е добре да оставим повече време и на едно място сме смекчили предложението и това е важно. Защо? Защото четвъртата, петата, шестата година са отрешаващо значение. Те тогава трябва да се вземе решение какво да се прави. И ако заложим неподходящ стимул, мисля, че това са години, в които трябва да има покритие, което да ви даде сигурност, но ако сте отишли е, твърде далеч през третата, четвъртата година, това може да се окаже неефективно. Факт е след това, че кривата ще започне да нараства не по-бързо, а, говорят, че трябва да се създаде точно обратния стимул. Тоест, двата вида стимула трябва да се комбинират по правилния начин. И точно това предлагаме ние. Нямам какво да добавя по другите е, е, въпроси, които се разбират от само от себе си. Просто ще се спра на една точка, по която нямахме време да изработим общо решение сме оставили отворен. Става дума за регулираните е, страни, които са банки. Има и други е, действащи лица, които не са е, регулирани. Важно е да се намери решение, което да не наказва небанковите играчи и да се намерят стимули, които да са в полза на други небанкови финансови актьори. Много е важно да се създаде една равнопоставеност и да се избегнат отрицателните стимули. Ако фирмата е в уязвима ситуация, може да получи допълнително финансиране, те да могат да се включат. Мисля, че ние сме с докладчик сме до голяма степен на едно мнение. Очакваме вашите изменения, за да можем да намерим балансирано решение за оставащите отворени въпроси. Сега, за Екаре Берт Луке. Благодаря, господин председател. Наистина, аз поех този доклад от Санда Лунес, която отиде да работи в Министерството на отбраната, така че ще говоря като докладчик сянка от своя собствено име. Благодаря на двамата докладчици за предварително свършената работа. Ам, искам да се спра само върху последното, което спомена Роберто, а именно върху ефекта върху пазарната структура, за който трябва да внимаваме, ако банките започнат да действат на вторичния пазар и се починят на същите разпоредби, както на първичния пазар. Опасността тук е, че може да се стигне до изкривяване на конкуренцията между банки и небанкови институции а, и да ощети небанките. Нещо, което ние не искаме да се случи, а, защото не, не желаем на, на обслужваните лоши дългове да преминат към сенчестия сектор. За това трябва трябва да дадем възможност на, на, на небанките да продадат на обслужването дългове на вторичния пазар на по низка стоеност, отколкото на първичния. Ако направим така обаче, ще създадем възможност за заобикаляне и не можем да допуснем пакети с дългове да се прехвърлят между различните действащи лица, за да се върнат при първоначални. Мисля, че тук нямаме решение все още на този проблем. Ще разгледам нещата в подробности и ще изразя моето мнение чрез изменение. Надявам се да изработим добро решение, защото целта ни е да дадем едно добро решение за необслужваните дълго. Мисля, че това е целта на всички нас. Благодаря. Сега за Алде Рамон Тремоса. Благодаря, господин председател. Така. Искам да ви поздравя. Надявам се, че ще постигнем договореност преди изтичане на мандата по-малките групи се опитаха да подобрят а, текста на предложението, за да имаме нещо полезно. Имаме до петък да внесем измененията. В нашата група работим активно и затова дойдохме на дискусиите именно с тази градивна цел в опит да подобрим текста на цялото законодателно предложение. Няколко неща ще спомена, за да направим разговор помежду си. Какво мислите за възможността да включим не само банките в този законодателен акт, но и други финансови институции, кредитни такива? какво мислите за възможността банковата агенция на ЕСЕ да помогне с задаване на насоки за тези предпазни мерки? Разбира се, високо оценим предвиденото от е, комисията за експозициите поради забавене в е, погасяването и тези експозиции трябва да бъдат покрити до 80%. Това е добре, според нас. И заключителен коментар. Господин Сантено го спомена. Кредитните институции трябва да имат различни резерви, проденциални такива. Имаме различни системи с различни портфейли от необслужвани дългове и кредити с различни уредби. Има други системи, в които не се предвиждат такива предпазни мерки. При това положение и в контекста на правната уредба а, имаме директивата за забавените плащания, така че трябва да помислим за задължителен общ подход. Това е моя по-общ коментар. Надявам се, че ще направим разговор по всички тези точки. Благодаря. Thank you, chair. Um, so... Господин Гигот, благодаря на съдокладчиците и на колегите. Опитахме се много внимателно да подложим на оценка този доклад. Съгласни сме с много от коментарите. Все пак трябва да кажа, че целият разговор за калибрирането на графиката с разпоред... графика с разпоредбите за необслужваните дългове, е голямо разочарование. От 9 години се работи по това, като се въвежда възможност за обезпечаване с движимо имещество. Предвижда се срок от 3 години, въпреки че няма никакви обезпечения. Това не а, ограничава рисковете, които се стремим да постигнем в балансовите отчети на банките. Дори в този доклад се предлагат по-слаби мерки от тези, обсъдени в съвета които вече а, са по-облегчаващи от а, мекия подход на комисията. Когато сравним различните варианти, предложени сега и правилата, които се прилагат в щатите, ще видим, че а, счетоводната рамка в а, а, САЩ изисква а, обезпеченията да бъдат записани 6 месеца след като кредита вече бъде определен като необслужван. Ето 6 месеца, сравнете ги с 9 години, с които нашите банки ще разполагат. А, съвета за системния риск от септември 2018 със своите решения показва какви са резултатите от строгото уредба на необслужваните дългове в САЩ. Изводът е, че ефектът е много положителен. Европейските банки трябва да ограничат броя на необслужваните кредити. Но след рецесията те скочиха и обемите в Европейския съюз в края на 2016 година превишаваше тези през 2009 година въпреки че финансовите пазари в Европа зависят много повече от банките, отколкото в САЩ. Въпреки това съпоставката е шокираща. Опитът в САЩ показва, че банките могат да се справят, когато правилата са строги. А, имаме, ние имаме предпочитание за, за строги правила по отношение на лошите дългове. И ЕЦБ би трябвало да възприеме най-строгия най-строгите правила. Според нас имаме един слон в тази зала и за да постигнем голям напредък, а, трябва да има система за депозитите, за защита на депозитите и фискални предпазни мерки чрез фонда за оздравяване. Когато се изискват по-слаби мерки, ние всъщност предотвратяваме заключване, приключването на работата по третия стълб ние трябва да вземем много твърди позиции по отношение на проденциалните предпазни мерки. Освен това, регламента за необслужваните дългове трябва да отчитат и неотложната нужда от кредитни стандарти. Няма да приемем хората да бъдат гонени от домовете и малките фирми да рухват като Антисипа, Blackstone и Сен Паул защото лошите а, е, кредити постъпват от нерегламентирани кредитни институции. Това вреди на потребителите и ние би трябвало да постигнем напредък с тази директива. Не бива да приемаме стъпките на съвета да са такива, че а, е, да а, е, не предвидят едновременно напредък и по директивата, и по регламента. Гоя има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за този добър проект доклад. Ние сме удовлетворени от графика и това, което предлага комисията. Нямаме сериозни проблеми с изменените графици. Ключовите ни приоритети в този а, пакет предвиждат по-добра защита от онази, която в момента се предлага. Бихме искали да се включват и клаузи за договорите за кредитиране, като клиента да може да откаже договора, ако това се прехвърля на трета страна. Имаме възможност да постигнем проекти с директивата, но и чрез този регламент с насоките за необслужваните кредити. Но не се споменават правила, правата на потребителите. Излязлият е документ през миналата седмица а, а, набляга на това. Парламента трябва да се възползва от тази възможност а, чрез закон да се защитят правата на държателите на ипотеки и да се предвиди възможност за опрощаване на дълговете, стига това да не води до а, стратегически, а, стратегическо обявяване на банкрут. А, в хода на дискусията се обсъждат и новите правила по договорите, така както това се прави в Ирландия по отношение на ипотеките, които да попадат в отделна категория. Така се внася по-голяма яснота. Това бе направено миналата година, когато се въведоха правилата, за да може частично един кредит да бъде а, признат за обслужван Обсъждат се и различните а, правила за обезпечените и необезпечените креди, кредити. И в, в регламента се предвиждат и мерки за защита на потребителя. Благодаря. Марко Вали не го виждам. Нито пък другите. От Гоя и ЕНЕФ. Мога ли да попитам, има ли спонтанни изказвания от залата? Заключителни бележки тогава. Благодаря, колеги. Това беше кратък, но освежаващ дебат. Особено Зелените надминаха либералите в своя подход. Е, не мога да пропусна да отбележа този факт. Е, моята позиция е по-близка от тази на зелените, отколкото на либералите. Вие цитирахте американската система и нейните 6 месеца казах и аз същото по време на първия дебат, така че това беше музика за ушите ми. Въпреки това сме в младсинство и трябва да видим какво ще направим. Аз бих била изключително доволна. И заедно господин Луке можем да създадем силна коалиция на малките групи и да започнем да работим с либералите. Мисля, че ясно трябва да кажем, че дебата между нас двамата а, беше а, добър. А, а, или да има по-дълъг срок а, и, и по-ниска лихва или обратното. А, е, либералите искат да предвидят 80%. Е, е, Ние, двамата докладчици, сме за амбициозните 100% и по-малко време, но няма да, да повтаряме сега цялата дискусия. Само да информирам колегите, че проведохме този дебат и избрахме тези две опции, с които сега разполагаме. Споменаха се други финансови институции, така наречените ефекти върху структурата на пазара, които биха дали конкурентно предимство на небанковите институции. Според мен трябва да се работи за премахване на това конкурентно предимство в регламента да се разработи по-детайлно аспекта на потребителите. Така ще има смисъл за мен. Аз съм отворена за предложение. Аз мисля, че успях да си отбележа всички коментари по същество. Благодаря ви за освежаващата размяна на мнение. Искам да благодаря, разбира се, и на секретарията за подкрепата, защото пропуснах да го направя при първото си изказване. Да, а, и аз се присъединявам към изказаната благодарност. Аз съм малко изненадан. А, някак си ми се изгуби а, а, логиката между първата и втората част. А, в, в първата част вие поставихте проблема, който искахте да избегнете в втората. Ако трябва да накарате една банка след 6 месеца да се освободи от лошия дълг, ще стигнете именно до това, до изпрограмване на хората от домовете фалите на малки и средни предприятия и така нататък. Това е една много строга система за, за лошите е, дългове. Има значителна разлика между мерки по стълб втори, край по край, експозиция по експозиция и е, има очакване за извършване на е, наблюдение. Не за всички е, обслужване дългове, но стъп първи задава мерките, които са задължителни за всички. И такава е гледната точка на съвета. Това е много положителен елемент и заради него не успяхме да намерим а, е, решение. А, и в с без, скорост парламента и Съюза успяха да въведат нов елемент в банковите правила. компромиса, който беше постигнат, беше доста болезен. уверен съм и за двете страни. Но това е природата на компромиса. Никой не е напълно доволен. Аз малко се Мисля, че решението е балансирано. Ние трябва да, разбира се, да защитим нашето предложение, да си внесем измененията. Искам да помоля всички да се отнесат сериозно към въпроса, а не да се възползват от възможностите за а, пропаганда. Мисля, че нашата задача е само за няколко седмици да проведем безпредседентна реформа. Второ, между другото, напълно съм съгласен с това, което каза Бернт Лука. Дилемата, която изразихте е, вие, е точно дилемата, пред която сме изправихме. Е, дали искаме да дадем конкурентно предимство пред нелегулираните е, институции за управление на обезпечените? Те, те не могат да дадат допълнително финансиране, защото не са банки, но, но, от друга страна не искаме банките в крайна сметка да започнат да си прехвърлят дългове. Наистина трябва да намерим решение. Мисля, че трябва да се отчете и след в текста на съвета има една точка от преамбюла, която е малко неясна. Ако календара започва да тече от първата година, Uh, и uh, времето започва да тече с първоначалната стоеност. Това, това е първа това оставя отваря, отворен въпрос с а, необезпечените. И трябва да помислим още веднъж по този въпрос, да видим как да осигурим равнопоставеност и да а, премахнем празнотите, които ще позволят да се заобиколят а, а, правилата. Надявам се с помощта на вашите изменения да се опитаме да намерим решение и да се споразумеем за това какви ще бъдат галанци. Съвета не е намерил подходящо решение. Наша задача може би е да го намерим, защото не е лесно ще бъде много значим принос от страна на парламента, ако намерим балансирано решение за тези проблеми. IBA е, guidelines that I think that the liberal were saying and also um, elements uh... Също така ще включат елементи за защита на потребителите, но това е пруденциален регламент. Но ще работим с вашите предложения за точките от преамбюла, за елементите, за да направим едно логично предложение. Благодаря ви. Сроковете са кратки, както знаете. Крайният срок за внасяне измененията е 23 ноември, 12 часа. Искам да ви помоля да внесете измененията на английски, за да упростим нашата работа. На 6 декември ще разгледаме измененията и ще гласуваме в комисията. Благодаря ви. Сега ще продължим работа в 14.30 с публично изслушване с Даниел Нови, след което ще изслушаме Андре Рия. Благодаря ви. Закривам заседание.